Sorry. Good morning, um, everybody. Uh, welcome to our... Добър ден на всички. Uh, before we start with our first... Преди да започнем с uh, първата точка от дневния ред, разбирам, че преводачите искат да направят едно съобщение за това Служете си слушалките, ще чуете на вашия език съобщението. Преводачите искат да ви уведомят, че вече трета седмица продължава трудовия спор за новите работни условия, наложени едностранно. Независимо от множеството отстъпки от наша страна, ръководството не е направило никакъв опит да влезе във връзка с нас, за да се разреши конфликта. По тази причина, със съжаление ви уведомяваме, че няма да предоставяме допълнително време за превод и преводът ще прекъсне точно в предвиденото време. Благодаря. Uh, thank you very much uh, to the interpreters for all the work you are Благодаря. Благодаря на преводачите за всичко, което те правят. Надявам се, че ще постигнат решение. Нека започваме сега с първата точка от дневния ред проекто измененията за предложения за регламент на Европейския парламент и съвета относно оценка на здравните технологии Господин Бушой е докладчик. Благодаря, госпожо председател. Съвсем малко ще до изясня, за какво става дума за из... в измененията и каква ще е моята позиция. Ще има и среща на докладчиците в Сянка, за да продължим с текста по компромисите и да организираме гласуването. Благодаря на всички колеги за техния принос, особено на докладчиците в сянка 181 са подадените изменения, 70 и няколко от тях са мои. Са по моето становище няколко основни теми, прозрачност, добро управление. Искаме да има балансиран подход към поверителността, защото в целия процес може да се разкрие и търговски данни има много изменения, свързани с конфликт на интереси. Това трябва да е, темата трябва да се регулира от регламента. Освен това, гласуването, повечето, предложенията са за гласуване с две трети мнозинство. Мисля, че можем да вървим в тази посока от консултацията с докладчетата в Сенка. Трето, заинтересуваните страни 82 и 150 до 168 изменения би трябвало да има по-голяма възможност за защитаване на позициите на пациентите. Така, подканвам колегите да споделят е, техните становища и доводи. Шестата област е възможността да се правят възражения и да се искат усъвременявания. Това са част от е, е, моето предложение. Напълно подкрепям подадените изменения. После е, делегирани актове, актове за изпълнение, също правомощия за координиране. Тук е, смятам, че е, групата за координиране трябва да има пълни правомощия. Правната служба е, е добре да даде обосновка за правното основание, как това би се правило, т.е. комисията да предостави на координиращата група правомощия. Последно, медицински устройства. Там има три варианта в измененията и Продължавам да работя с моите асистенти и подалите измененията. Очаквам да чуя вашите коментари. Е, ще продължим с работа по компромисите. Благодаря. Благодаря. От социалистите и демократите да чуем сега докладчица е, Чика в сянка. Добро утро, госпожо председател, скъпи колеги. Аз погледнах е, предложенията за изменение. Подкрепям много от тях. Е, те са в е, вярната посока. Бих искала само да подчертая, че още от март 17 година, т.е. преди година, в рамките на един доклад по собствена инициатива за общата оценка на е, здравните технологии и по-добър достъп до лекарствени средства, изразихме, дадахме своето становище става дума за стимулиране, за новаторство и доближаване до пациентите. Особено е, са насочени е, тези мерки към е, нуждаещи се от здравна помощ. Целта е да има по-бърз и лесен достъп на пациентите до нови лекарствени средства и медицинска техника нещо, от което всички граждани ще могат да се възползват. Доброволното е, двустранно сътрудничество между държавите членки, членки в това отношение наистина е една нова стъпка в е, вярната посока. Това, което чувам от е, различни източници, от Енви също, че голяма част от колегите тук в парламента, пък и от страна заинтересованите страни и съюзи и организации, всички намират предложението на комисията за добро и го приветстват. Преговорите в съвета обаче се бавят. И сега бих искала да обърна вниманието ви на три важни е, въпроса, които и предишния, предходния път е, е, засегнах. Първо, повече прозрачност. Всички данни трябва публично да са достъпни. Второ, повече възможности да се чува мнението на гражданското общество и професионалните организации. Те трябва да участват в процеса на вземане на решение. И трето, достатъчно независимо финансиране предприятията не трябва по никакъв начин да оказват влияние върху оценката на технологиите. Те би трябвало, тази оценка трябва да бъде надпартийна и независима и надявам се, че докладчика ще отрази е, точно тези три въпроса, три е, аспекта, които са много важни за мен. Благодаря. Благодаря от ЕКР Дан Далтън. Да, ето, виждам ви, заповядайте. Благодаря съвсем на време. Точно успях да преодолея трафика в Брюксел. Благодаря на докладчика отново за работата по проекта Остановището. То е много добро предложение по, към дебата. Има противоречия, противоречиви мнения и в съвета, и в националните държави. Има притеснения в държавите, където стандартите са по-високи и те се страхуват, че всъщност ще се снижат тези е, критерии. Целта на предложението е много добра. Ние сме съгласни с нея да се намали бюрокрацията, да се повишат стандартите, да се намалят и разходите за здравните служби. Това е цел на всички. Това е полезно и за по-малките страни, които не са в състояние да вършат сами клинични изпитвания. Но тук се поставя въпрос и за доверието между различните клинични институции, които извършват подобни тестове изказано и притеснение, свързани с субсидиарността от страна на нашите националните парламенти. Става дума за член 8, където се е, постановява един списък с е, технологии, включително ние подаваме компромисни изменения в такъв смисъл, заедно с АЛДЕ. Страните членки трябва да имат възможност да поддържат по-високите си стандарти, ако желаят. Тази система върши работа в някои страни членки, други не толкова. Не би следвало да бъдат ощетявани тези, които имат добри системи. Ще продължим преговорите с колегите и се надявам, че в край на кращата становището ще бъде балансирано. Благодаря. От другите групи не са ми подадени имена за докладчетите в сянка. Да, Дита от Алде, заповядайте. Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчика за неговата работа. Алде като цяло подкрепят целите на предложението на комисията за ускоряване на достъпа до здравни технологии. Това е правилен подход да има общи съвместни клинични изпитвания вместо отделни във всяка отделна страна членка. Не бива да забравяме, че обосновката за предложението е намаляването на административното бреме, а не със създаване на такова. Да, разбирам, че има доста трънливи моменти в дискусията в съвета, защото в различните страни членки системите за оценка са различни. Но клиничните изпитвания трябва да бъдат задължителни и ние трябва да се съобразим с съответния режим, за да не увеличаваме бремето. Не може да има задължителна оценка от една страна и изисквания към страните членки да дублират съответните е, изследвания. Затова някои изменения по член 8 по отношение на доброволните оценки е, се оказва е, така труден момент подаваме изменения в такъв смисъл. Смятаме, че трябва да има повече изпитвания, страните членки трябва да имат е, е, марш за гъвкавост, за да може и на национално ниво да се правят някои изпитвания. Е, изменение 1.1а до 8 до 1.1.9 са в този смисъл. Това може би ще може да преодолее нежеланието на страните членки да се отклонят от националните си процедури. Един най голяма въпросителна за приложното поле за медицински устройства. Тук комисията предлага да се включат и високо рискови такива. И съответните устройства за инвитро. В момента те не се покриват особено от режима за възстановяване на средства в много страни членки. Голяма част от тях влизат под категорията с хирургическа намеса. Изискването за обща оценка е безсмислено, ако ще служи само за възстановяване на средства. Общата, общата оценка на устройствата трябва да има възможност да намали административното бреме. Не би следвало да включваме медицинските устройства в приложното поле. има голяма разлика между използването на медикаменти и медицински е, устройства. Защото те се използват в е, процедури за лечение, което далеч не се ограничават в използването само на устройства. Примерно при пейсмейскарите се използва и хирургическа намеса. Има нужда от е, съответните екипи. Е, подобен факт се пренебрегва от предложението. Предложението взима предвид само съответното медицинско устройство и трябва да е ясно, че в Европа медицинските процедури не са стандартизирани. По отношение на безопасността, вече имаме ново законодателство за е, безопасността на медицински, медицинска техника. Тук става дума вече и за ефективност, а не само за безопасност. За това предлагаме тези устройства да не се включват в приложното поле. Мисля, че твърде дълго говорих. Ще продължим да работим с докладчиката. Благодаря. Не са ми е, подадени други имена за докладчици в сянка, с което приключвам този, тази тема, освен ако докладчикът не иска нещо да добави. Благодаря, благодаря на всички колеги. Както каза господин Далтън, няма голям разнобой в мненията. Най-чувствителният момент е с медицинската апаратура и тук и в съвета. Един вариант е да бъдат извадени тези устройства изцяло от приложното поле или като се ограничи то или да оставим на Европейската комисия да излезе с предложение. Във всички случаи смятам, че ще постигнем компромис. Добре, с което ще разгледаме компромисните предложения на 11 юли. С това приключваме с настоящата точка от дневния ред и започваме с гласуването. Първата тема, по която ще гласуваме, е общоевропейски личен пенсионен продукт. Нашият докладчик е, е Бергит Ланген. Ако сте готови, можем да започнем. Сега разбирам, че е е изменение 144 е оттеглено, значи започваме с компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 261 за, против, въздържали се, отхвърля се. 262 за, против, въздържали се, отхвърля се. 263 за, против, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. 263. Моля, гласувайте. <laughs> Uh, Благодаря, отхвърлено е. 27 за. Против въздържали се. Проверяваме електронно. Изменение 27. There is one ECR member too many, so I will uh, not vote then. Uh, yeah, we close the vote. От екара има един човек повече. Край на гласуването. Приема се. Изменение 264 отпада. 28 за. Против въздържали се, приема се. 265 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се. Проверяваме изменение 29. close the vote. We close the vote. It, it was. Uh, it is rejected. Отхвърля се. 266 за. Против. Въздържали се. Приема се. 267 отпада. Тоест тук трябва да гласуваме допълни, като допълнение. 267 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 за, против, въздържали се. Да проверим електрон. гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Сега отиваме на 268 за, против, въздържали се, отхвърля се. 269 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 269, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 33 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се. 270 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, приема се. 271 за, против, въздържали се, отхвърля се. 272 2, за, против, въздържали се, се. Отхвърля се. 273 за, против, въздържали се, отхвърля се, 36 за, против, въздържали се, приема се. 275 и 37 за, против, въздържали се, приемат се, 276 за, против, въздържали се, приемат се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 39, ако обичате. Тоест, проверка на 39. Отхвърля се. 278 за, против, въздържали се. Да проверим 278. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. Двеста 282. 282. За, за изменение 282. Другите компромиси гласувахме анблок. 282 за, против, въздържали се, отхвърля се. 283 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 379 след няколко страници е, но е, имат различни разпечатки. 3, изменение 379. 379. Намерихте ли го? 379. И така, за, против, въздържали се, отхвърля се. 380 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 71. За, против, въздържали се, приема се. 383. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис. Изменение 73. За, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 73, ако обичате. Край на гласуването. Приема се. Изменени 74 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 75. Гласу... Край на гласуването приема се. Следващото пада 76 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 429 429. Намерихте ли го за, против, въздържали се, Отхвърля се. Намерихте ли го? Добре, да повторим. На моя екземпляр е девета страница, но не знае дали не за всички. 19, при останалите 18, е, някъде там търсете, около 18-19. Стигнахте ли до 429? Сега гласуваме за 429 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 91. Сега, извинява се председателката, 431. 431 за, против, въздържали се, отпада. 432 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 432. Край на гласуването. Приема се. Сега 436. 436. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 101. 101. Е, очевидно, госпожо Колин Ланген, това е устно изменение, да? 101. И затова не, не е включено в списъка. Ако може да го изчетете, да изчетете устното изменение, което предлагате. Um, Искаме да направим едно допълнение. Подробна информация за всички разходи, свързани с е, продукта, информация за и процедури по откриване на нови е, отдели е, с съответния риск и други се поемат от доставчика на услугата. Това е предложението. Значи, кой е за устното изменение? За, против, въздържали се, приема се. Сега отиваме на компромис 31. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 509. 509. Още няколко страници трябва да разлистите. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 511 за, против, въздържали се, приема се. 510 за, против, въздържали се, отхвърля се. 512 за, против, въздържали се, отхвърля се. 513 за, против, въздържали се, отхвърля се. 514 за, против, въздържали се, отхвърля се. 515 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, приема се. 516 за, против, въздържали се, отхвърля се. 517 за, против, въздържали се, отхвърля се. 518 за, против, въздържали се, отхвърля се. 106 за, против, въздържали се, приема се. 519 за, против, въздържали се, отхвърля се. 520 за, против, въздържали се. Да проверим 520, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 522 за, против, въздържали се, отхвърля се. 507 за, 107, извинете се, да, против, въздържали се, приема се. 522 за, против, въздържали се, отхвърля се. 523 за, против, въздържали се, от... да проверим 523, проверяваме. 523. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега 524 и 108 заедно за, против, въздържали се, приема се. 526 за, против, въздържали се, отхвърля се. 109 за, против, въздържали се, приема се. 528 за, против, въздържали се. Да проверим 528. Край на гласуването. Приема се. 529 за, против, въздържали се. Да проверим 529. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Извинение 110 за, против, въздържали се, приема се. 530 за, за, против, въздържали се, приема се. Но не съм сигурна да проверим. 530 гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 111 за, против, въздържали се, приема се. Петстотин 545 за, против, въздържали се, отхвърля се. 546 за, против, въздържали се, отхвърля се. 117 за, против, въздържали се. Да проверим 117. Край на гласуването. Приема се. 547 за, против. НП, какво става с вас? За по 547. В такъв случай отпада. 548 за, против, въздържали се, отпада. 549 за, против, въздържали се, отхвърля се. 550 за, против, въздържали се, отхвърля се. 551 за, против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се, приема се. 552 за, против, въздържали се, приема се. 553 за, против, въздържали се, отхвърля се. 120 за, против, въздържали се, приема се. 554 за, против, въздържали се, приема се. 555 за, против, въздържали се, отхвърля се. 522, 122, е, извинете. За, против, въздържали се, мисля, че отпада, но проверим. 122 проверяваме, моля. Край на гласуването. Приема се. Сега отиваме на компромис 36 за, против, въздържали се, Приема се. Компромис 38 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 605. 605. Намерихте ли го? За, 505 пад, 605 пада поради приемането на 37, така, компромис 37, така че отиваме на 606. За, против, въздържали се, отхвърля се. 607 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 136 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 43 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 617. За, против, въздържали се, отхвърля се. 138. За, против, въздържали се, приема се. Сто тридесет девет. 139 за, против, въздържали се, отхвърля се. 620 за, Как гласува НП? 620. За, против, въздържали се, отхвърля се. 621. За, против, въздържали се, отхвърля се. 622. За, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 622. 622 проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 623 за, против, въздържали се, отхвърля се. 624 за, против, въздържали се. Не е ясно да проверим 624. Край на гласуването. Отхвърля се. 625 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 626 за, против, въздържали се, отхвърля се. 627 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 628 за, против, въздържали се, отхвърля се. 629 за, против, въздържали се, отхвърля се. 142 за, против, въздържали се, приема се. 630 за, против, въздържали се, отхвърля се. 631 за, против, въздържали се, приема се. 143 за, против, въздържали се, приема се. 632 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но да проверим. Проверка на 632. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Съгласни ли са? Това е предложение. Следващите изменения на господин Селимович да, да гласуваме анблок. Съгласни ли сте? Тогава гласуваме общо за от 633 е, до 639. До 38. Поправя се. Значи сега 630, от 633 до 638. И така, кой е за, против, въздържали се, да проверим. Да проверим този блок от е, изменения. Край на гласуването. Отхвърлят се. 639 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега съображенията. Изменение 145 за, против, въздържали се, приема се. 146 за, против, въздържали се, отхвърля се. 147 за, против, въздържали се, приема се. 148 за, против, въздържали се, приема се. 149, 150 всъщност, за, 150. 149 пада, тъй като се приема. Прави сте, моя грешка, значи сега гласуваме за 149. За, против, въздържали се, приема се. 150 за, против, въздържали се, отхвърля се. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. 152 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. 2. За, против, въздържали се, приема се. 155 за, 155. За, против, въздържали се, отхвърля се. 156. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. 4. За, против, въздържали се. Да проверим 4. Да проверим изменение 4. Край на гласуването. Отхвърля се. 5 за. Против. И Въздържали се. Приема се. 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. 159 за. Против. Въздържали се. Не е ясно за мен. Да проверим 159, моля. Край на гласуването. Прието е без съмнение, просто не видях достатъчно добре. 160 за, против, въздържали се, приема се. Изменя 8 за, против, въздържали се, приема се. 161 за, против, въздържали се, приема се. 100, ши... това пада всъщност следващото, така че отиваме на 166. За, против, въздържали се, приема се. 167. За, против, въздържали се, отхвърля се. 168. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 9. За,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 178 за, против. Трябваше да гласуваме 11. Да, изменение 11 преди това. Моля, гласувайте за 11, за, против, въздържали се, приема се. И сега вече 178, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 180. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сто деветдесет и седем. Сто деветдесет и седем за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но да проверим. Моля, гласувайте по 197. Край на гласуването.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 Сега изменение 220 за, против, въздържали се, отпада. 221 устно изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 222 за, против, въздържали се, отхвърля се. 226 за, против, въздържали се, отхвърля се. 227 за, против, въздържали се, отпада. 228 за, против, въздържали се, отпада. 229 за, против, въздържали се, отхвърля се. 230 за, против, въздържали се, отхвърля се. 231 за, против, въздържали се, приема се. 232 заедно с 21. За, против, въздържали се, приема се. 233 пада, 230 пада, следващото също. Така че отиваме на 240. За, против, въздържали се, отхвърля се. 241. За, против, въздържали се, отхвърля се. 242. За, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 243 пада. Гласуваме за 244 за, против, въздържали се, отхвърля се. 245 за, против, въздържали се. Да проверим 245, моля. 245. Край на гласуването. Ясно мнозинство. Приема се. 25. 25. За, против, въздържали се, приема се. 246 за, против, въздържали се, приема се. 267 за, против, въздържали се, отхвърля се. 248 за, против, въздържали се. Да проверим 248. Край на гласуването. Отхвърля се. 249 за, против, въздържали се, отхвърля се. 250 за, против, въздържали се, отхвърля се. 251 за, против, въздържали се, отхвърля се. 252 пада. 253 за, против, въздържали се, приема се. 254 за, против, въздържали се, приема се. 255. 255 пада, 256 за, против, въздържали се, Отхвърля се, но... Но да проверим. 256, моля, гласувайте. Почти наближаваме края. Край на гласуването с ясно мнозинство се отхвърля. 257 за, против, въздържали се, отпада. 258 за, против, въздържали се, мисля, че се приема, но да проверим 258. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега електронно гласуване, окончателно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с 28 за, 5 против и 2 2 е въздържали се. Поздравление на докладчика. Желаете ли да вземете думата? Само да благодаря на всички докладчици в Сянка. Много добре работихме заедно. Благодаря. Денис Де Йонг иска също да вземе отношение. Благодаря, господин Божо председател. Вчера споменах е, това. Наистина оценявам свършеното от докладчиците е, по защита на потребителя, но в нашата група имаме проблем с приемане на доклада. Ще видим, ще изчакаме да видим какво ще се случи в ЕКОН, ще гледаме различните стълбове и ще видим как това ще се съвмести с пенсионното осигуряване в първи и втори стълб. Така че за сега ние сме пас. Следващото гласуване е за стратегията за пакета стратегия, стратегия за обществените поръчки. Okay, uh, if um, we have the name of Mrs. Госпожа Валян от името на МВ е внесла своите изменения. Това е уточнението. И така, компромис едно. За, против, въздържали се, приема се. Изменения 22. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 4. Компромис 4. За, против, въздържали се, приема се. Извинявам се. Изменение 29. Тук имаме и устно изменение, да. Господин Данти. Да, Устно искам да внеса едно изменение, извинявам се на докладчика, но нямаше достатъчно време за хармонизирането на директивата от 2014 година бихме искали да се внесе яснота по условията за прилагането на директивата по отношение на специфичните изисквания за санитарен транспорт с съответните организации в държавите членки. Ah, Това е ново изменение по параграф 2а. Кой е за, против, въздържали се? Мисля, че се отхвърля. Искате да се провери? Добре, нека да проверим устното изменение. Много хора са поставили картите си, а не са гласували все още. Добре. Край на гласуването. Отхвърля се. Then we go to amendment 29. Изменение 29. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 30 за, против, въздържали се, приема се. 33. 32, извинявам се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, мисля, че се приема, нека да проверим. Изменение 41.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 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 87 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 88 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим. 88, моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се 89 за, против, въздържали се, отхвърля се 9.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 против, въздържали се, приема се. 120 за, против, въздържали се, отхвърля се. 121 за, против, въздържали се, приема се. 122 пада. Тогава 123 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 129 за, против, въздържали се. Приема се 130 за, против, въздържали се. Приема се 131 пада. Отиваме на 133 за, против, въздържали се. Отхвърля се 134 за, против, въздържали се. Приема се 135 за, против, въздържали се. Приема се 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. 137 за, против, въздържали се, приема се. Инта 1 за, против, въздържали се, приема се. Инта 2 за, против, въздържали се, приема се. Инта 3 за, против, въздържали се, приема се. Инта 4 за, против, въздържали се, приема се. Инта 5 за, против, въздържали се, приема се. Инта 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. 139 за, против, въздържали се, приема се. Отиваме на компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Изменение 15. Не виждам добре кой как гласува. 15. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16 за против. Не виждам никого как гласува. Съвсем малко ни остана. Моля ви, проверяваме 16. Край на гласуването. Приема се изменение 17 за, против, въздържали се. Приема се изменение 18 за, против, въздържали се. Приема се 19 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 1 за, против, въздържали се. Нека да проверим изменение 1. Край на гласуването. Отхвърля се. И заключителното гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 28 гласа за, само 2 против. Поздравления за докладчика. Давам му думата. Отлично сътрудничество имахме с докладчиците в Сянка, за което им благодаря. Много интересна беше работата ни, много добре работихме. Благодаря и на комисията по вътрешната търговия, Инта, защото те много внесоха. А за предложенията на Комисията по околната среда гласувахме против, защото те са извън обхвата ни, не за друго. Благодаря и честита още веднъж. И така можем да започнем с следващата а, точка от а, дневния ред. Удължаване на преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза. Господин Селимович е нашия докладчик но първо ще дам думата на госпожа Айгнер, която е ръководител на звено в е, Генерална дирекция Таксуд, ръководител на звено Митническо законодателство. Заповядайте, госпожо Айгнер. Много благодаря. Добър ден и благодаря за възможността да представя нашето предложение. Имахме една кратка презентация по а, темата за удължаване на преходните мерки за използване на средства, различни от а, средствата за електронна обработка на данни. Ще ви предоставим, предоставим а, ако искате да я проучите по-подробно в последствие. Доста а, работа а, имаше комисията по а, Митническия кодекс на Съюза. За пореден път се занимаваме. Както знаете, Митническия кодекс превижда обмена на данни и съхраняването на данни да се извършва по електронен път. Но 17 информационни системи да бъдат въведени наведнъж е невъзможно. Затова митническия кодекс в член 278 беше предвидена възможност да се използват и други средства, освен информационни системи, за да бъдат изпълнени разпоредбите на митническия кодекс. Крайният срок беше края на 2020 година. Не бива да забравяме, че информационните системи могат да се разработват само единствено след като бъде прието съответното законодателство. Т.е. през 2015-2016 година когато беше прият регламента за изпълнение. Да ви дам един пример как в момента функционира митническия кодекс а, а, имаме така наречения документ, а, доказателство за съюзен статут. А, това е една процедура, която а, използва хартиен носител, докато не бъде въведена а, новата информационна система. Обсъждаме е, с държавите членки и с е, бизнеса крайния срок 2020 година и не е възможно този крайен срок да бъде спазен за всички информационни системи. Това, което виждате тук е съществуващото положение съгласно а, програмата – В друг член на Митническия кодекс се изисква държавите членки в приятата от комисията програма да посочат сроковете за разработването и внедряването на новите системи. Разработването е предвидено за 2017 година. Има и известна възможност за маневриране. Виждате националните системи, кога трябва да бъдат разработени. В зелено са европейските системи, които се прилагат за всички държави и членки на Съюза. Те се разработват на корпоративно равнище. В зелено – са безпроблемните. Обозначените е, с червено не могат да бъдат готови до 2020 година. Въпросът е, че се изисква определена последователност, е, е, примерно за централизираното оформяне на вноса през март 2021 година ще влезе в действие тази система, а не в края на 2020. Както виждате, не е много голямо отлагането във времето. Ето това са основните причини, защо се нуждаем от удължаване на крайния срок. Още от самото начало беше ясно, че крайния срок е амбициозен – 2013 година беше е, прието законодателството. Още тогава бяха изразени съмнения, но все пак от някъде трябваше да се тръгне. Никой нямаше точна представа колко време ще е необходимо. И за това крайният срок за сега е 2020 година. Правните норми в е, е, делегираните актове бяха прияти чак през 2014-2015 година. Затова самото разработване на системите не можеше да почне преди 2015-2016 година, след приемането на тези актове. И още една трудност, която осъзнахме едва в последствие, тя е свързана с хармонизирането на данните. Както вероятно знаете, е, заедно с държавите е, членки и с бизнеса, беше взето решение за уеднаквяване с моделите на Световната търговска, търговска организация. А това означава, че всеки елемент от данните, всяко съобщение трябва да бъде преработено в някои информационни системи и това отне повече време, отколкото първоначално си представяхме. Важна беше и последователността защото се разработват няколко системи е, по план и ако не бъде разработена една система, следващите не могат е, да бъдат разработени така или иначе. Системите, разработени за митническия кодекс, трябва да могат да взаимодействат, да обменят данни и данните от една система да могат да бъдат използвани в друга. Така се облегчава работата, като се гарантира сигурността, но тук последователността на тяхното разработване и внедряване има първостепенно значение и те трябва да бъдат разработвани последователно, а не едновременно. Има 6 системи, които трябва, за които им трябва повече време. Това са системите, по които се договорихме с бизнеса и с държавите членки, че крайния срок е твърде напрегнат. Предложението ни се основава на многогодишния стратегически план от 2017 година. В него имаме разбивка по години. то е одобрено от всички държави членки. На основата на решението на Митническия съюз, за да имаме единодушие по разработването и внедряването на отделните информационни системи. Работната група проведе многобройни заседания. Колегите около мен, заедно с представителите на държавите членки и на бизнеса, обсъдиха изпълнението на плана с съответните технически спецификации, така че всички да могат да подкрепят предложението. Шест са системите – Едната е свързана с автоматизираната система за износа, за контрола на вноса, системата за управление на гаранциите и системата за доказване на статут, която вече споменах. Последната посочена тук е изключително важна. Е, централизираното оформяне на вноса. Това е система от ключово значение за упростяването на прилагането на митническия кодекс. Но, както се предвижда в митническия кодекс на Съюза, необходимо е упростяване при одобряването на специалните режими. Това няма да бъде възможно иначе, освен във взаимодействие с националните системи. Има опростяване, но а, за да може да се ползват пълноценно предимствата на тази система, е необходима доразработка след 2020 година. Календара по този прословут график виждате е отложен в времето. Имаме многогодишния стратегически план, съгласно който са посочени тук. Някои системи вече ще бъдат напълно развърнати до края на 2020 година. Някои от тях вече работят. Те са в зелено. В жълто са системите, които ще бъдат разработени между 2001 и 2000... 2021 извинявайте, 2023. А През 2021 година ще започне внедряването им. Има две посочени в червено системи. Е, те са изместени във времето към края на е, графика. Поставили сме ги през 2023 и 2024 година за да можем да гарантираме сигурността на тези системи и да бъдат спазени сроковете. Според нас е важно по този начин да се работи последователно и по обособени стъпки, защото от една страна е важно да се спазва определена последователност след като се приеме изменението на член 278 от а, Митническия кодекс от двамата съзаконодатели, то тогава ще може да се е, вземе съответното решение от комисията, имам предвид решението за изпълнение, за и във всички случаи е, трябва да се постъпи законосъобразно при изменението на делегирания акт и на акта за изпълнение, но това ще е след като бъде променен съответният е, член от съзаконодателите, за да е, може да се изясни къде ще може да продължи да се използва хартияния, хартияния носител. Трябва яснота е, за търговците. И когато търговецът проверява нормативната уредба, той трябва да е наясно кога има възможност да използва документи на хартиен носител и кога трябва да се ползва вече информационната система и само електронно да се подават документите. Смятаме, че е добре да се покаже, че работим в графики, че сме отхвърлили по-голямата част от работата. Какви ще са така последиците от това, че се отлага? От една страна, страните членки ще имат време да разработят системите. Ползите е, ще бъдат е, видими, ще се използва митническия кодекс. Естествено ще бъде много по-лесно да бъдат въведени електронни системи, но до 2016 те функционираха и могат да продължат да функционират и в този си вид още няколко, още известно време. Те са познати и на комисията, и на търговската общност, така че важно е да има възможност да се отложи разработването на новите системи. Голяма част от закъснението се дължи на това, че трябва да бъдат усъвременени системите или да се включат нови елементи, които трябва да бъдат хармонизирани. Също ще бъде възможно едва по-късно да има автоматично наблюдаване на използването на общите гаранции, чак в 2024 година. От търговците, които са получили разрешения за подобни гаранции, трябва да изпълняват и съответните си задачи по контрол. От 2021 ще има възможност и за оформяне, електронно оформяне на вноса. Друг е, проблем, който ви вълнува и вас, е как ще се отрази това на бюджета. За тези системи, които ще се разработят до 2020, има предвиден бюджет, разпределена е вече и работата върви по план допълнителни средства дойдоха от Генерална дирекция бюджет за техническите спецификации за две системи, които ще бъдат разработени малко по-късно. Автоматизираната система за износ и новата компютъризирана система за транзит. За останалите системи, за които има закъснение за разработката и внедряването им, а има предложение финансирането да се включи в многогодишната финансова рамка за 2021-2027 година. Там се предвиждат средства за тези системи. Вече предложението е стигнало и до вас. Би следвало да можем да приключим с разработката, дори да има проблеми с намаляване на средствата. Както казах, има вече две предложения, които са свързани. Програмата за митниците до 2020, голяма част от бюджета – отиваше и до сега за разработката на електронни системи. Това е от ключово значение да се улесни е, упростяването, включително управлението на риска и контрола. Е, благодаря за вниманието. С това приключвам. С удоволствие ще отговоря на въпроси по-късно. Благодаря. Нека да дадем сега думата на нашия докладчик, господин Селимович. Благодаря, госпожо председател. Нека да кажем съвсем ясно. Това е законодателство, което никой от нас не искаше да се озове в настоящото положение. Има вече е, системи, които съществуват и могат да бъдат използвани за митническите процедури. Предвиждаше се до 2020 най-късно да се приключи с е, тези системи и да се почнат да се използват само електронни средства за обмяна на информация между митническите власти и търговските оператори. Това е, ще намали много значително бюрокрацията и административното бреме на, за економическите оператори в Европейския съюз. Но, е, макар че голяма част от системите ще бъдат е, завършени до 2020, има и такива, които само частично ще бъдат разработени, което се налага да увеличиме срока за, из, за продължаване на използването на е, информация на хартиен е, носител. Ако до 2020 някои електронни системи не са разработени и по закон е, съществува забраната да се използват други носители, ще, ще да има големи проблеми. Оставам на комисията да разясни така, техническите проблеми и защо не са спазени сроковете. Аз лично считам, че трябва да се подкрепи комисията в предложението за увеличаване на срока с 5 години до 2025. Защо? Защото нашите приоритети трябва да са да се осъществи преход към електронни системи възможно най-скоро, но също така и възможно най-ефективно срок, ако бъде удължен само с 3 години, това ще постави е, на, така, натиск върху страните членки и е, няма да доведе до достатъчно ефективни резултати. Можем да се окажем и в е, положението след 3 години да се наложи да приемаме поредното законодателна уредба, да увеличим срока. Не смятам, че е необходимо, Нека да си остане срока в 5 години. Но трябва да се направи така, че да чуваме регулярно от комисията за това как напредва работата. Ние като парламент сме задължения и имаме право да получаваме информация всяка година. Ще подам изменения в такъв смисъл. Очаквам становищата на колегите. Благодаря. Благодаря. Колегата Шваб е, е докладчик Сянка от НП, е, но тук е, колега ще го замести, колегата Тун. Благодаря. Сроката за трансевропейската система и системата за внос и износ. Мнението на господин Шваб е, че отлагането на тези системи А запазването на срока от 2020 за националните системи ще означава, че е, за националните държави ще има допълнителни разходи за усъвременяване на системите. The... Как възнамерява Европейската комисия да се справи с е, тази необходимост да се усъвременяват националните системи? Защо не се предвидат съответни срокове за отлагане и за националните системи, след като те са взаимосвързани с европейските? После, така, стиковането, последователността във вътрешната логика на митническите разпоредби. Там прилагането на митническия кодекс от 2016 парламента настояваше по тази тема да се излезе с ясна и амбициозна стратегия, да се разпишат и е, действията във времето, така че е, всички елем, компоненти за влизането в действие на европейската митническа система да бъдат покрити от съответни предложения, които да отговарят на съвременното развитие на световно ниво, а и на целите на европейската търговия. Би следвало да работим, да има един удачен митнически инструмент и всички промени, предвидени от 2014, когато бе прият Европейския митнически код, като че ли не създават толкова ясна и амбициозна стратегия по отношение на митническите процедури. Необходимо е поне да има вътрешна логика в решаването на отлаганията – така че да се имат предвид проблемите и за останалите системи. Марк Тарабела ще се изкаже от името на социалистите и демократите. Благодаря. Ще се опитам максимално да заместя колежката и да представя нейното мнение. Благодаря първо на докладчика. Колежката се извинява. Тя трябва да бъде на заседание на координаторите на комисия Пети. За доброто функциониране на Матническия съюз, е основен стълб на вътрешния пазар, е необходимо да има информационни системи и то добре поддържани митническия кодекс трябва да допринася за е, пригодността на нашия митническия съюз към е, съвременните изисквания, включително и търговията онлайн. Затова колегата съжалява, че комисията предлага отлагането на вкарването в употреба на тези 17 системи. Много сериозно закъснение, много сериозна провал в въвеждането на тази толкова важна политика. В момента приоритета е да се приемат максимално бързо тези срокове, за да може и комисията да има възможност да наблюдава внимателно как се развиват събитията и да дава съответната информация на парламента. Парламента също следва да бъде уведомяван за всички останали е, промени, които ще бъдат е, приети, за да може да действа в пълен синхрон новата информационна система Благодарности за колегата Селимович и докладчиците в сянка от другите политически групи и колежката с удоволствие ще продължи да работи с тях. А, уже j'ai oublié de dire que Забравих да кажа, че приключих. Благодаря, Марк. Не виждам други заявки за изказване от докладчиците в сянка, което означава, че давам думата отново на господин Селимович да приключи. Благодаря, отбелязвам си всичко, което казах. За мен ще е удоволствие да работя с колегите. Благодаря. Разглеждането на проект от доклада се предвижда за 12 юли, така че скоро ще обсъждаме отново тази тема. Благодаря и сега следващата точка по нашата програма е публичното изслушване за хоризонталната регулаторна рамка на Европейския съюз за премахване на незаконното съдържание в цифровия единен пазар към балансиран и предвидим Дим общ режим на отговорност за онлайн платформите. И пристъпваме веднага към темата. So, uh, this hearing uh, has been requested. Uh... Uh, Настоящето изслушване е по искане на нашата комисия, бе разрешено от Председателския съвет и Бюрото на парламента. То се превежда в е, контекста на борбата с незаконно съдържание онлайн, за да дефинираме отговорностите и препоръките, които излезе комисията за отстраняване на незаконно съдържание онлайн. Добре дошли на нашите гости днес. Е, добре дошли и на всички, е, които ни слушат онлайн. Е, за нас темата е изключително важна за нашата парламентарна комисия и нека да започна с представянето на първите е, кръг от гости. Госпожа Кристина Ангелополос от Университета на Кембридж, господин Джо Макнами от Европейски цифрови права, госпожа Дафна Келър от Университета Станфорд и лорд Ричард Алън, заместник-председател на отдела за политически решения на Фейсбук. Нека да припомня на нашите гости, че всеки от тях разполага с 10 минути за своите изказвания и започваме директно с госпожа Кристина Ангелополос. Um, good morning. Thank you. Um... Добро утро. Благодаря ви. Наистина огромно удоволствие, е, че съм тук днес. Благодаря за поканата. Както вече чухте, аз се казвам Кристина Ангелополос, работя в Центъра за интелектуална собственост и инновационно право към университета в Кембридж. Помолена съм да говоря тук пред вас за сегашните европейски норми за работа с незаконно съдържание онлайн – и тенденциите, пътя напред, предвид съобщението е, за регламента, което бе публикувано последната година от комисията, за мерките съответно. Няма да ви запознавам с сегашните политически дебати по темата. Знаете, запознати сте с тях. Няма да се впускам в това. Както вероятно знаете, в сърцевината на сегашния режим се съдържа в е, директивата за електронна търговия. За целите на нашата дискусия днес най- важното за така наречените Safe Harbor е домакина, приемния Safe Harbor, и е, съответно лигите за съхраняване на информация, както и отговорността за тези, които поставят, е, качват информация е, на платформите и използват тези Safe Harbors при определени условия. Това е, можем да опишем най-общо като един режим за прием и съответните знания за него. Е, в е, Член 15 от е, директивата за електронната търговия разписва и забрана за съответните забрани и наблюдения и условия за мониторинг. За съжаление, директивата не дава ясно определение на това какво се определя като общо задължение за проследяване. Преамбил на точка 27 говори за това, но се казва, че такова задължение се поема само в определени случаи. А какво представлява обща забрана за проследяване? В такъв случай ние се обръщаме към прецедентното право на Европейския съд. Няколкото дела в този случай са свързани с БАМ е, Скарлет и Бамин, Бамина Клок, свързани с авторско право. В този случай става дума дали е, забрана, която се е, налага е, върху доставчика в интернет и прием, приемна система, е, дали е разрешено това по силата на европейското законодателство. Всички данни, свързани с всички потребители, трябва да бъде, могат да бъдат последявани, за да се е, предотврати всякакво възможно бъдещо е, нарушение на авторското право. Освен е, член 15, процеса, гореспоменатия процес отива и малко по-далеч, решението на съда отива малко по-далеч, като говори за е, стълкновение между е, основни е, права и прехвърлянето на е, спора на по-високо конституционно е, равнище, конституционно равнище. Правата са определени от съда. От едната страна става дума за авторско право и носителите на права, член 17 от Хартата за основните права. Освен това, съда постановява, че послан... посредникът има право да осъществява своята дейност по член 16 в Хартата и също така е, трябва да се спазват правилата е, по член 18-19 е, за защита на личните данни. Въз основа на този анализ се да решава, че необходимо за решаване на подобни стълкновения между основни права е един справедлив баланс, така че защитата на едно право да не нарушава непропорционално защита на други права, на останалите как ще се постигне такъв баланс е, в е, е, въпросните две дела, за да реши, че филтрирането, което се предвижда в този случай, няма да постигне необходимия баланс, така че не е законосъобразно средство за предотвратяване, нарушаване на авторското право онлайн. Само мониторинг и съсредоточаване върху предотвратяване на бъдеща такава дейност най-абстрактно може да се квалифицира като мониторинг, като проследяване, при условие, че е, предварително посредника е уведомен за такова проследяване. И а, е, това води до така наречената концепция за уведомление при е, стратегия за предотвратяване на е, незаконно съдържание. Но това не отговаря на логиката за справедлив е, баланс и в последствие в едно друго дело Европейския съд квалифицира, че филтрирането изисква мониторинг на сделата информация, която се предоставя, се качва от доставчика и но няма квалификация дали е, това съдържание ще е насочено към отстраняване или не на съответната незаконно качена информация. Съобщението на комисията, което бе публикувано миналата година, е, е, върши добра работа, тъй като е, стъпва върху съществуващите права по един доста е, така конструктивен начин. Е, няколко кратки наблюдения от моя страна. Допълнително са необходими подробности за това как е, функционира този процес в Европа. Това би било много полезно. Аз лично смятам, че добре е, че комисията преминава към един по-вертикален подход е, към незаконното съдържание. Така че и съобщението и препоръките отчитат че различните видове съдържания може би ще изискват различно правно е, третиране. Също времено е, отсъдяването на съдържание, независимо от това дали е законосъобразно или не, е, трябва е практическа мярка, която трябва да следва някакви сходни правила е проблем с съобщението и препоръката на комисията е, че и двете се съсочават върху проактивни задължения за посредиците, включително така наречите stay downs, с е, използването на автоматични е, филтри за е, повторно качване в интернет както вече казах, налагането на задължение на посредниците да да приема такива, възприема такива мерки, ще създаде сериозни проблеми, както по отношение, по отношение на е, член 15 директивата и хартата за основните права. И двата документа много предпазливо е, формулират е, е този въпрос и доставчиците би трябвало да направят всичко възможно, за да предприемат е, проактивни мерки. Е, предвид е, правните е, проблеми около тези е, проактивни задължения, т.е. задължения да се предприемат проактивни мерки, е необходимо според мен да пипаме много внимателно, да действаме много внимателно тук. Това са съображения, които трябва да имате предвид, когато вървите напред, но ударението трябва да бъде върху реактивни, не проактивни задължения и минаване отвъд, отиване отвъд препоръките за е, Safe Harbor е, ще представлява също важна стъпка напред. Сега имаме хармонизирани правила, които ни казват, че е, тези съществуващи служби не са достатъчно активни в това отношение това надявам се, че моите забележки са ви полезни, били полезни. Ако имате въпроси, ще отговоря, се опитам да отговоря с радост. Благодаря много председателката за вашето изявление. Сега следващият ни оратор е господин Макнеми от Едри. Благодаря. Благодаря, благодаря за поканата. Ние сме подготвили е, една е, обща позиция е, с колегите. Сега може да проследите презентацията ни. От 20 години работя в тази област и е, до сега никога не са правени опити да се определя режима, е, с изключение на отличната консултация, проведена от комисията в периода 2012-2014 година, но резултатите бяха отхвърлени, пренебрегнати, забравени и нямат нищо общо с новата инициатива. Невероятен е, опит виждам и за е, някакво доброволно е, сътрудничество. Така че до сегашното е, състояние не ни е удовлетворява. Ще се спра на, те, на три теми. Ролята на информационното общество, ролята на правната уредба и научните изследвания, които могат да очертаят пътя напред за трайно решаване на въпроса с законното съдържание. Неодавна чухме е, изявления, че Фейсбук е, съсредоточи твърде много власт в ръцете си. Това въжи и за Google. Няма гаранции е, срещу е, политически престрастни или е, други неприемливи съдържания. Google два пъти заличи е, Постингите на протестиращите жени от Египет тази година. YouTube свали дори и части от записите от разискванията на Европейския парламент. Повече отговорност, повече натиск по линия на връзките с обществеността. Добре, но няма никакъв механизъм, който да ги притисне, да са по-балансирани, да намалят неприемливото съдържание или да прилага други мерки. Комисията се надява, че частните компании ще проявят здрав разум и ще въведат някакво равновесие. Ще има и решения за обжалване. Но в съображение 13 се посочва правото за сключване на договор. Тоест, имат право компаниите да сключват договори за прекомерни ограничения. Казват а, ам, три пъти мери, един път режи, но тук трябва дори да отвоим времето за мерене и премисляне, защото има толкова много компании, които не са нито Google, нито Facebook. И не бива да свеждаме интернет само до тези две имена. Ролята а, трябва да се види в добре калибрирана, балансирана и ефективна рамка. Действията на доставчиците почти по определение са повърхностни и за това, особено по отношение на съдържание с насилие, трябва да се действа и от страна на държавните органи. Иначе се създава усещане за безнаказаност и се борим с симптома, а не с заболяването. Госпожа Анна Мария Кораца Билт като докладчик е, свърши отлична работа за прокарването е, на резолюция, прията с огромно мнозинство през декември миналата година. Заслужава да прочетете тази резолюция, за да разберете колко безразсъдно, колко неразумно действа комисията понякога. В параграф 10 се посочва, че доклада на комисията не включва статистически данни и а, е, блокирането а, е, на а, е, изображения с а, а, насилие или сексуална експлоатация на деца няма. Няма статистика по тези въпроси нито пък а, статистика за забавянето в свалянето на такова съдържание от а, интернет или пък за частотата, с а, която се ползват като доказателства за насилие и експлоатация такива, такива сайтове. И ако няма такава информация, а видимо я няма, как бихме действали, би трябвало да се замисли. Европол разчита на така нареченото доброволно съображение на частните компании в борбата с тежката и организираната престъпност. Доброволните съображения са в крещящо нарушение на Хартата за основните права – в отговор на парламентарен въпрос стана ясно, че няма никаква представа комисията какви са статистическите данни за качване на такова съдържание и използването му като доказателство. По данни на Европол, въпреки подаден сигнал, има сайтове, които запазват това съдържание онлайн. но няма никакви указания за запазване на данните в този случай. Комисията не може да отговори на въпросите. Е, не може дори да отговори на въпроса дали сигнал от Европол представлява акт на предоставяне на известни данни – Комисарят Мария Габриел призовава за последователен подход. Ние е, настояваме да има три конкретни резултата. Първо, да се спази член 52 от е, Хартата за основните права е, на е, Съюза и да се разпишат ясно правилата как ще се осигури това спазване. Второ, трябва да бъдат разследван в пълния си обем въздействието от мерките, за които се направи опит да се въведат. И трето, на основата на 20 годишният ни опит с доброволни мерки, ни е ясно кое проработи и кое не проработи. Трябва ни съвестен подход към е, основните права, прилагането на предпазни мерки и на мерки при извънредни ситуации. Дори и да са въведени някои мерки, те са доброволни, еднократно, дали във времето се запазват, никой не следи. И изключително важно е да се проследи колко бързо се заличава онова съдържание, което задължително трябва да се заличи. Иначе нямаме комплексен холистичен подход. В бъдеще трябва да се получим от опита и да не се делегират отговорности, за да се постигне справедлив е, баланс между права и задължения. Комисията не внася яснота, действащите мерки трябва да бъдат прегледани от гледна точка на тяхната балансираност и трайност във времето. Това ще бъде правилната политика. Thank you. And then uh, we go to the uh, next speaker and it is uh, Mrs. Uh, Keller. Благодаря госпожа Келер от Станфордския университет е следващия оратор. Uh, Благодаря. Благодаря на организаторите за поканата. Аз работя по въпроса за незаконното съдържание онлайн от дълги е, години, включително и с е, системите на Google за отстраняване на такова съдържание. Хоризонталният подход на настоящото е, заседание е много удачен, защото отговорността за подрон посредниците има много общи въпроси. Въпросът е, е какво, което е известно, поражда отговорност. В някои случаи обаче е, вертикалната отговорност е, е, поражда задължи... различна измерения. Например, типично отговорност има за излагане на съдържание, свързано с злоупотреба с деца. Три са политиките на създаването на отговорност за посредници. Първата е да се свали незаконното съдържание от мрежата. Втората е да има защита за законното съдържание, т.е. да не бъде то отстранявано. И трето е свързано с техническите иновации и економически растеж. Няма да коментирам третията цел. Ще говоря за съотношението между първите две и как, ако не е защитено равновесието между тези две, няма да се осигури достатъчно закрила на гражданите и няма да се спазва съответно разпоредбите на хартата и конвенцията за основните права. За намаляването на незаконното съдържание онлайн е тема, която се говори много, безспорно. Там посредниците имат сериозна роля включително свързани и с платформите, защото те имат достатъчно технически възможности да следят съдържанието. I can go backwards, but not forwards. Uh, the, well, I will talk about protecting lawful content online. Uh, за защита сега ще говоря как да се защитава законното съдържание онлайн понякога а, има прекомерна реакция на платформите и те премахват и а, с напълно законно съдържание има много документирани а, случаи. Често това е въпрос на човешка грешка. Но също така има и много проблеми свързани с а, а, грешки породени от филтрите специално информацията по тази тема е доста е, оскъдна. Смайващо е, че сме стигнали до тази степен на, на развитие и дискутиране на темата, без да можем да предоставяме достатъчно примери в този смисъл. Какви са последиците от прекомерното отстраняване на съдържание? Често те се дискутират във връзка с свобода на изразяването, но в края на крещата е, това е малко формалистично третиране на проблема. Защото много голяма част от нашия живот в момента се провежда онлайн и това ще продължи. И е, премахването на съдържание всъщност вреди много повече, отколкото това да не се позволява свободата на изразяване. Тук може да има щети за бизнес дейност, да има обвинения, които не са основани и това може да се отрази и на потребителите. Примерно имаше пример за афроамериканка, която е блокирана на Фейсбук защото е сложила материал за расистски нападения срещу децата и, но Фейсбук решава, че тя пропагандира подобни е, атаки и съответно е блокирана. може също така да бъдат блокирани и сайтове за електронна е, е, търговия и така нататък. Тоест не, е, не се ограничава само свободата на изразяване. Е, има отношение тази политика към нашата лична неприкосновеност, защита на данните или проследяване, примерно, на лични комуникации. Има и сериозни притеснения, които не са били достатъчно разследвани до сега за това е, как е, този мониторинг и съобщаването, примерно, на определени съдържание може да се отрази върху излагането на различни платформи онлайн. В контекста на борба с тероризма често може да се случи да се е, отстранява законно съществуващо съдържание онлайн. Целта безспорно на борбата с тероризма е да се премахне незаконното е, съдържание, обаче е, може да се случат и грешки, когато определен материал погрешно се възприема за незаконен. Примерно, хора, които повдигат теми ислям, е, миграционна политика, намесата в Ирак – е, въпросът е, е как точно да се разграничи кой да бъде е, преследван, как да няма дискриминация. Също така е необходимо да се направи разграничения. Например, защитници на човешките права в Сирия, когато качват материали на интернет много често биват блокирани, защото а, биват а, обърквани с а, терористи. Също тук се поставя и въпроса за това какви последващи мерки могат да бъдат прилагани срещу авторите на подобно съдържание. Когато се очаква от платформите да отстранят подобно съдържание, се очаква те да, при, да опазват и сигурността, но има достатъчно данни, които показват, че всъщност това не винаги се случва обратно, така че подхода трябва да бъде много по-финно целенасочен. Няколко инструмента за отстраняване на съдържание. Има много мощни инструменти в това отношение, но те имат и сериозни възможности да да се случват грешки. Необходимо е да има човешко присъствие при, подобни, при използването на подобни инструменти, именно за да се предотвратят грешките на филтъра. Макар, че в миналото се знае, че е, подобни грешки всъщност са били е, грешки не на технологията, а на хората за да се коригират грешките на филтрите на програмите, е много важно да има процедурна закрила, така че тези, които са засегнати от мерките, да могат да защитят правата си. Да има съответни съобщения, но подобни съобщения се, изпълнява, се прилагат много рядко понякога се качват е, е, съобщения или материали е, на активисти, защитници на човешките права, но те минават през филтрите като опасно съдържание. тук се поставя и въпроса дали гражданското общество или научните среди могат да имат достъп до, е, до съдържание, което правомерно е определено като незаконно, примерно пропаганда на терористите. Как можем да постигнем някакъв баланс между това да се отстранява неправилното съдържание, но не и законното? Правилното решение означава да се предприемат много внимателно обмислени целенасочени мерки. Благодаря. Последният гост е лорд Ричард Алън, заместник е, председател на отдела за политически решения на Фейсбук. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за поканата. Искам да се спра само на четири теми. Първо, да видим какъв е ефекта на директивата е, за електронна търговия от гледна точка на доставчика на съдържание – и след това отговор, въпроса с отговорността в някои езици става дума за наказателна е, отговорност и обща отговорност. Има различие в понятието, което, е, термина, който се използва. И второ, начина на защита предвид недостатъците на филтрите, за които говори Дафне. И също така ще се спрем на сложността на някои е, въпроси, особено е, когато трябва да се вземат решения. Е, темата е безгранично, сложна, понятията не са достатъчно изчистени не е все още ясно какво е незаконно, какво е незаконно в Европейския съюз. Един много сложен въпрос, който, на който трябва да търсим отговор. Това е още по-трудно за компании като нашата. Тук става дума не само за, за... Мисля, че колкото до нашата компания, мисля, че европейците я ползват добре Въпросът е да се е, поставят, да заложат ниски бариери за хората, които е, желаят да е, участват. Също времено, разбира се, трябва да балансираме с законното съдържание. И положението би било различно, ако платформи като нашата трябва да ограничат достъпа поради стикни правила за наказателна отговорност. Е, представете си 5 милиона, 500 милиона жители в Еврейски съюз, ако трябва да общуват или да търгуват. Сега освобождаването от стриктна отговорност не е, е свободно, не е безплатно и платформите имат значителна отговорност е, в това отношение по, макар че по силата на директивата за електронната търговия, те нямат, не носят техническа отговорност за това. Поведението на повечето хора е съвсем разумно, ако им се разреши да ползват съответните платформи. Някои от сферите, които сме, е, в които сме разработили решение е, в областта на отговорността, например, т.е. ние решаваме е, кога, дали трябва да се прилага стрикна отговорност или не. Е, конкретно е, става дума за безопасността на децата. Това е една област, в която работим с е, комисията. Три състава на комисията назад започна съвместна работа и общо разбиране имаме за темата. по борбата с тероризма. Ударението е особено силно напоследък. Работим много активно с комисаря Аврамополос и по е, езика на омразата също работим. Това също се превърна в сериозен политически въпрос, проблем в Европейския съюз през последните 2-3 години и комисара Юрова работи с отделни фирми за изработването на кодекс на поведение. По интелектуалната собственост, което е друг проблем, отново разработваме една, е, един кодекс на поведение е, и Европейския съюз участва активно в е, това. В, е, по всички тези въпроси участват е, така наречената индустрия, политиците, експертите, например, понякога те са общи в, по въпросите за безопасност на децата и борба с тероризъм. И наистина е, очудващо е колко можем да напреднем, когато хора, е, добронамерени хора, е, работят по една кауза и намират решение. Сега, каква, каква е, какви са мерките за защита, които предприемаме? Знаете, че милионите, които ползват нашите е, услуги, знаят, че нищо незаконно не правим. Броя на нарушителите е минимален сравнение с е, населението. Но когато става дума за експлуатация на деца и насърчаване на тероризъм, там вече много е, трябва да работим за превентивни мерки, да спрем, да, да спрем нашите филтри, е, всякакъв е, вопроникване на подобна е, пропаганда в е, е, нашите платформи. Работим с колегите от Microsoft. Е, сега тези, това ни дава възможност да, да използваме интернет услугите, за да пречим на такова съдържание да бъде е, качено в интернет. Е, общо взето, когато става дума за е, образи, е, за видеоматериал, те винаги са незаконни и не е проблем да бъдат свалени, докато при съдържание текстово проблем е малко по-сложен. Също методология сега се използва за борбата с тероризма. Ние можем да определим непропагандно видео или пък такова, което провежда пропаганда от името на ИДИЛ Различни сценарии има свързани с тероризма. В някои случаи нещата не са толкова очевидни. Дори по някое съдържание е качено на Алкайда и е, ИДИЛ, е, в зависимост от е, контекста, някакъв клип или в някакви е, програма, имат различен, изпращат различно послание. Резонансът е различен. И Друго, е, другията е, мярка, която прилагаме е да, да не даваме възможност да се създават, откриват сметки в Фейсбук, когато има подозрение за някои от тези нарушения. Езиковата подпомагане е особен въпрос. Сега дружествата, които работят във Фейсбук, поддържат 48 различни езика. Това е окей, okay, защото сме една доста е, значителна компания, но помислете си за една малко дружество, което започва е, сега езика, езиковия проблем е, би се оказал доста сложен, особено когато става дума за оклеветяване или език на омразата. Много трудно е да се разбере за какво точно става дума, на, когато съдържанието е качено на даден национален език. Езика на омразата е наистина най-важното за нас. Ние променяме, обръщаме внимание дори на, на словореда и на пунктуацията. Място на запетайка може да промени и тона, нюанса. Та това е, ни създава сериозни трудности. Да не говорим, че това е, има големи различия в целия Европейски съюз. Например, ние е, имаме един съвет, пускаме, да кажем, е, е, текстове на омраза и казваме, може ли да, да, ги, да ги оцените за някоя държава всяка дума от същото, същия текст е незаконен, за друга много ограничена част от него противоречи на закона. Важно е като компания за нас да, е, да сме наясно и да, да е, създаваме яснота у нашите е, потребители за, относно политиката ни. Сега, е, спазването на правилата зависи от добрата воля, наистина, но има е, две основни правила. Едното е насок за това е, какво е незаконно в Европейския съюз. Ние си изработваме собствени стандарти, но нямаме еквивалент в публичното право. Ние като компания казваме, ние залагаме такива стандарти, следим за тяхното стрикно спазване, но от гледна точка на правото е, е, е, това не е очевидно. Сега как, Имаме, е, има големи различия в спазването на директивата за електронната търговия или чрез съобщения, които публикуваме, е, които уведомяват за нещо незаконно или не. Така че е, много ни, би ни помогнало, ако има много по-ясна дефиниция за това какво е действително съобщение или уведомление. Това е за сега. Очаквам въпросите ви по-нататък. Благодаря, председателката. Благодаря ви за е, коментарите по темата. Ще започнем с въпроси и отговори. Заповядайте първия въпрос. Благодаря. Силно впечатление ми направих е, в примерите, които дадахте за автоматичните системи за сваляне съдържание, които е, вече така трайно запечатват и е, увековечават е, предразсъдъците, съществуващи в обществото ни, така или иначе. Това ме тревожи. Например, четах е, доклад от отчет от български ползватели на Twitter, български ползватели, които се оплакват, че сметките им са блокирани, тъй като са объркани за руски блогове, поради факта, че използваме една и съща, използват една и съща азбука, кирилицата и според алгоритма техните коментари са подобни на руския блог, но разбира се, не всички, не всички които използват кирилицата са руснаци и така нататък, което е очевидно. И аз се питам в цялата тази дискусия за отговорностите при онлайн платформите, все повече така опасения се е, чуват за властта на алгоритмите да е, диктуват правото. И това е, понякога платформите действат по собствени правила или по това, което е, алгоритмите диктуват. Не е съвсем ясно как един филтър е стигнал до определено решение да е, свали или не дадено съдържание. Та аз се питам защо има толкова много е, предложения, които засилват тази тенденция да използването на повече алгоритми. Например, Фейсбук, когато Марк Зукерберг отговаряше на въпроси в парламента, той предлагаше преди всичко алгу, е, е, алгу, ритми като филтри, като решение, което малко ме изненадва и си мисля, че трябва да, да помислим за този е, материал, който имаме доказателствен за предразсъдици и дискриминация, които е, се прокрадват е, чрез тези алгоритми. Какво може да се направи, за да за, е, прилагаме върховенството на закона. какъв, какъв е отговор? Какви са най-добрите предложения? Да, вероятно ще трябва да хармонизираме по-добре законите си. Съгласна съм. Но освен това, какво според вас ще е пример за добра практика, най-добра практика ние като законотворци да ползваме? Благодаря. Мария Мици има думата от името на социалистите. Два въпроса имам. Първо, като имаме предвид скандала с Фейсбук, с толкова много потребители, беше прият законът Далан. Как възнамерява Фейсбук да изпълни изискванията на закона? Какви гаранции ще даде, че ще се заличи съдържанието, а няма просто да бъде блокиран потребителя. Като имаме предвид и това, което стана с Кембридж аналитика. И още един въпрос има. Току-що прочетох една статия във вестник Guardian. Как някои много популярни комиксови герои от детската литература, като Мики Маус и други, се използват – и се измества сюжета към насилие, към разрушение, към смърт. И така децата се въвеждат в един неприемлив свят, именно чрез любимите им герои. 400 часа съдържание се качват в мрежата всяка минута. Как ще се контролира това? Как комисията, например? би дала препоръки да се реши проблема. И накрая за саморегулирането и отстраняването на незаконно съдържание. Ще реши ли всички въпроси, всички толкова заплетени проблеми с авторските права, алгоритмите, е, които са в основата на инициативите за наблюдение, доколкото ги има? без да имаме някакви смислени резултати. Как ще се контролира? Това е важно. Защото удря не всички потребители и то най-уязвимите децата, които нямат представа, че поемат незаконно съдържание, смърт, депресия, мисли за самоубийство и така нататък. Благодаря. Благодаря. Благодаря за презентациите. Съгласна съм, че трябва да намерим равновесната точка. От една страна да се борим с тероризма, с сексуалталната експлоатация, с незаконното съдържание. От друга страна да не нарушаваме основните права на човека – и бих искала да чуя от всеки от ораторите какъв е неговия подход. Как ще се стигне до този справедлив или балансиран подход? И то с някаква процедура вместо а, автоматично качване на филтри. И второ, каква е разликата между филтриране на защитено с авторско право съдържание и филтриране на друго съдържание. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Благодаря на отличната група експерти. Много се радвам, че това се чува. В много подходящ момент се провежда това публично изслушване, защото утре ще гласуваме в нашата парламентарна комисия по въпросите на авторското право. Ние сме против е, задълженията за общо наблюдение. Правната комисия разглежда е, възможностите за прилагане на член 13 в тази връзка. Най-важен е балансът. И е важно да се борим с екстремизма в съдържанието и същевременно да имаме е, свобода на словото. Ето това е голямото ни предизвикателство пред нас като законодатели. Кристина съвсем ясно посочи от правна гледна точка каква е съдебната практика, какви са тълкованията – както и въпроса за вертикалната отговорност, в която се вписва отговорността на посредника. И другите оратори засегнаха тази тема, но според мен най-голямото ни предизвикателство е именно това. И кой успешно се е справил с тази задача? Към коя страна да се обърнем за пример – Ние всички а, сме поборници за свободата на, на словото и в същото време трябва да се борим с незаконното съдържание. Как? Как да решим тези въпроси? И то по един грамотен начин на основата на осведоменост. В правната комисия също беше обсъждан този въпрос, както и последващите стъпки. Защото се сваля дори и законно съдържание, а това не бива да се случва. Ние сме шокирани от такива случаи. Благодаря ви за много уместните изказвания и е, точно това, което казахте днес, утре ще се гласува в, е, в нашата парламентарна е, комисия. И ми се е, струва, че тук още по-голяма яснота внасяме какво трябва да се ограничава и какво не. We face that, uh, that the fact that we are about as a parliament to ban memes is, can, is beggars belief. Аз съм ужасена че а, се а, насочват към любимите детски герои, за да ни водят към а, незаконно съдържание. Не мога да си представя как, а, как може да се допусне такова нещо. И а, същевременно не можем с лека ръка а, да забраним всичко и да нарушим авторските права. Благодаря съвсем ясно стана от въпросите, че едно от най-големите предизвикателства е постигането на справедлив баланс, достигането до онази равновесна точка, която е най-подходяща. Подкрепям въпросите на колегите. И още нещо, което до сега не беше посочено, а според мен е важно – за големите компании не е трудно от финансова гледна точка да пресяват съдържанието, но си помислете за по-малките доставчици. За тях това би било много трудно. Ето защо, когато говорим за балансираност на решението, трябва да постигаме тази балансираност не само между двете страни, за които стана дума до тук, но и балансирано за решението между големите и малките доставчици. За това моля ви да дадете своите отговори в ред, в който вие прецените сами. Um, thank you. I think those were all very interesting questions. Um, if that's okay, I don't think I will address sort of each. Благодаря. Ако ми позволите, няма да отговарям на всеки въпрос по-отделно, защото е, мисля, че някои от отговорите е, могат да бъдат обобщени. Първо, беше зададен въпроса, кое е подходящо решение, ако е, автоматичните филтри не задействат. в момента в директивата за електронната търговия имаме само най-основните, най-общите правила за сваляне на а, незаконно съдържание, но а, тази норма трябва да се изпълни с съдържание, да се конкретизира. По-скоро се обръща внимание на механизма за а, подаване на жалби и сигнали. Посочени са Факторите, които трябва да бъдат взети предвид е при експедитивно е, сваляне на съдържание, така както е формулирано в директивата. Не са посочени обаче конкретни решения. Е, не е също ясно какво точно означава експедитивно сваляне. Както и Юлия каза, хармонизирането на правото е много важно, за да е ясно на доставчиците и на потребителите. Кое съдържание е законно в Европа, кое не е. Мисля, че това ще бъде много полезно. Друга част от решението, това е личното ми мнение, както посочиха обаче и някои от тях, е вертикалния подход – Отново отправната ми точка е концепцията за е, справедливия баланс. Той е, се е, посочва и в мотивировката на Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Основните права са на лице, но те са относителни. Те са абсолютни, за разлика от относителните – като например авторското право. Защитата на данните също не е а, абсолютна. Има своите относителни предели. Не, не са неприкосновени тези права. И именно в тази връзка може да се търси справедливия баланс. В процедурите за отправяне на предупреждение и след това сваляне на е, съдържание, балансът може да се променя. Равновесната точка е на различно място, в зависимост от това дали говорим за закрила на деца, особено когато се публикуват изображения е, с е, сексуална експлоатация на деца и детска порнография. Тогава можем да се позоваваме на Конвенцията за забрана на нечовешко и унизително отношение и а, наказание и на тази основа да се сваля това съдържание. Филтрите също трябва да се използват по-активно с намаляване на грешките, а грешки все пак се допускат и в такъв случай трябва да бъде е, подхода не общ, а конкретен, в зависимост от е, е, умисъла, въздействието на грешката и така нататък. Както посочи Юлия, в съда отсъждат съдии. Това са хора, които познават закона, които го прилагат. Като имаме предвид състоянието на технологията, подобна степен на доверие не можем да имаме в автоматичните системи. Благодаря. That was, uh, <clears throat> excuse me, that was a lot of really, really good questions. That... Много, много и все добри въпроси, за отговора на които е необходимо много време. Член 13 от директивата реално предефинира директивата за електронна търговия и я вади от съществуване. Защото вече има решение на съда за това какво отговаря на защита на основните права. Не може да има правна директива, която вече съществува и също времено да се излиза с друг правен текст, който я обезвалидява. Европейската комисия активно ли формулира член 13, за да заобиколи решенията на Европейския съд това трябва да се установи. Малко по-широки ком коментари. Дефинициите е, се променят с е, промяна на средата. Това, което дефинираме в момента след 6 месеца, може да не е валидно. Инструментите, които сработват в момента, могат след 6 е, месеца да не могат да дават резултати. Затова трябва да има и процес на надлежна проверка, да е ясно какво работи в момента. Има системи за проверки, които са въведени през 90-те години, дали работят в момента, не знаем, дали са контрпродуктивни, не знаем. Не може интернет да бъде третиран като един статичен, статична среда и да се прилагат съответните е, инструменти. Не може да се очаква, че нещо, което работи в момента, ще е правилно и ефективно след е, година. Европейското законодателство в това отношение прави усилия да предвиди контрапродуктивните ефекти, да даде възможност на компаниите да реагират срещу подобни явления. Прочетете съобщенията и препоръките отново и там има една формулировка, която говори за надлежна проверка, е, която да установява контрапродуктивни е, последици. В момента няма инструменти за установяване на такива проверки. нарушаването на а, авторските права и съответно а, съдържанието, което не е обвързано с авторски права. Тук се поставя един по-широк проблем. Ако се качат снимки на деца като част от определено престъпление, а, тогава е Ясно, наличието на подобни изображения е част от проблема. Play their part to ensure adequate balance, like the Telefonica Pro Musica case said, Um, И е, когато има, примерно, материали свързани с детска порнография, всички по веригата, които са отговорни за това, трябва да имат, които са изложили подобно съдържание, трябва да имат отговорност, за разлика от е, качването на е, съдържание, покрито от авторско право. Thank you. I will also um, address the overlapping aspects of, of the questions. Um, I too didn't love Mark Zuckerberg's testimony. <laughs> Аз а, е, е, лично също не харесах е, отговорите на Зукърбърг. Особено, що се отнасяше до въпросите от обществен интерес когато има терористично съдържание, то трябва да бъде отстранявано. Фейсбук също твърди същото, но те все пак твърдят, че са общност с определени стандарти. Готови са да отстраняват съдържание, което според тях е, е незаконно, но трябва да има и ясно съобразяване с законовите разпоредби, защото не може Фейсбук сами да решават как да процедират. Трябва да има законодателство, което да разписва съответните правила по въпроса за авторските права и съответната директива. Може би е упростяващо, но мен лично член 13 е, ме кара да се така ме хвърля в двоумение. Тук става дума за борба на огромни търговски интереси. Става въпрос само за пари. Но ако не приработим основните технически т.е. да се иска да се преработят основните технически призна... Е, характеристики на работа на интернет, това не е рационално. Не може да се очаква по този начин да се справи с проблема. различното видо, е, различните видове съдържание. Говори се примерно за е, априорно е, вредното съдържание, да речем за детска порнография. Би следвало да разглеждаме въпроса кое съдържание трябва да е, е да подлежи на подобна категоризация. Значи то трябва да бъде разпознаваемо, трябва да бъде е, очевидно вредно и то в неговата цялост и освен това да се мисли за въпроса има ли е, марш за грешки, т.е. Ако се премахне материал, свързан с сексуална експлуатация на деца, ще има ли материал, който случайно може да попадне в тази графа? Едва ли. А, също така, за подобно други видове крайно вредно съдържание би следвало да има този тип подход. Значи да е вредно, да е ясно разпознаваемо и да няма марш за грешка. Но това са няколко ясно определени случаи, а много други случаи не попадат в тези категоризации. Примерно, реч на омразата, пропаганда на тероризъм и други. Не винаги е толкова лесно да се тегли границата, да се направи разлика. Много е, трудно, примерно, за една платформа е да отсъди, ако има, да речеме, видове клевета или опозоряване. Трудно да се отсъди коя от двете страни е, е правата. Е, в някои случаи би трябвало да има съдебни решения. Има подобни случаи и подобни инстанции в Индия и Аржентина. А как да се постигне баланса? Говорихме за процес, говорихме за това какво съществува, кое може да се нарече познание или яснота за, за съдържанието. Аз не мисля, че е, компаниите могат да подават конкретни данни за това какво съдържание е отстранено. Те би следвало да дават обобщени данни. Би следвало е, примерно, както се зададе въпроса, научните среди или неправителствени организации да имат достъп до вече свалено съдържание, класифицирано като, да речем, терористична пропаганда. За това а, какви средства разполагат кампаниите за борба с тези явления – Е, цитирах един доклад в моите слайдове за възможностите да се лицензират филтри, така че да могат и малките компании да не остават само с инструменти, които в течение на времето могат да се окажат неудачни. Да отговоря на въпроса защо алгоритми. Интернет представлява уникални предизвикателства пред политиците. Първо, скоростта, с която се работи, скоростта на промяната – която абсолютно не може да се сравнява с скоростта за въвеждане на законови предложения, а също така и мащаба. Всички регулаторни е, мерки общо взето са предвидени за регулиране на много по-маломащабни явления. За сега няма мярка, която да може да регулира речта на милиарди когато подобни изявления излязат на онлайн, е, въпросът е как може да се регулира, какви са решенията. Единствените решения, които ще сработят, е, са тези, които комбинират е, правомощията, авторитета на държавата и съответните нейните органи, които имат отговорност и дружествата. Е, държавата иска определени резултати, но те нямат възможност винаги да постигнат, е, държавата няма възможност да постигне тези резултати, ако няма сътрудничество на съответните е, представители на бизнеса. Единствено сътрудничеството между интернет компаниите с регулаторите може да даде удачни решения. Представителя на компаниите би следвало да са в диалог с регулаторите. В Брюксел, примерно, това се случва. Ние непрекъснато обсъждаме е, въпроси на сигурността, с, като се очаква нали, да отчетем интересите на по-малките компании. Ако имаме много ясно разбиране какви са общите цели, много по-лесно ще се постигне и е, разбирателство. Е, гражданите, компаниите, примерно, не искат е, да има радикализация, да излизат хората с бомби на улицата, така че тогава е много ясно и ние какво можем да направим, за да намалим вероятността това да се случи. Този диалог би следвало да се е, провежда достатъчно регулярно. Доверието е особено важна тема. Знаете, че моята компания в момента за нея това е сериозен приоритет. Признахме, че направихме сериозна и грешки и сега трябва да възстановим доверието посредством диалог. Разбира се, първата стъпка е да, да си признаем грешките. Грешки се случват всеки ден. Маха се съдържание, което не трябва да се маха и обратното. Работиме много за това да сведем грешките до минимум. Добре е да се обсъждат тези неща, защото имаме цели Целта може да е да намалиме, да речеме броя на изображенията на детска е, експлуатация на децата. може да се случи да, да свалиме и съдържание, което е неправомерно свалено, но в край на крещата това е цената да постигаме по-голямата си цел. Във всички случаи търсиме механизми за минимизиране на грешката, за заличаване и блокиране, ние заличаваме съдържанието на, за определено съдържание, ако то е не, а, незаконно в широк, а, в голям брой юрисдикции и блокираме достъпа до него, ако примерно то е незаконно само за една или две страни. Има случаи, в които определени обиди, да речеме, са абсолютно недопустими, в други страни са допустими и така нататък. Тоест, а, а, трябва да се отчита и съответния режим. Същото се отнася и за авторските права. Има дружества, които а, възприемат много отговорно поведение. Общо взето, колкото по-отговорен си, то по, толкова по-малко, по-ниско, по, на по-низко ниво е, спада отговорността ти е, така в е, съдебен смисъл. Не би следвало да има прекалено наложена регулация, би следвало да се очаква компаниите да имат вътрешни стимули да се държат отговорно да има общо разбиране, че ние имаме отговорност, че имаме задължения към нашите клиенти. Благодаря. Благодаря за отговорите ви. Сега вече можем да преминем към следващия тур на обсъждания. Това гости имаме в момента. Господин Фейкс, който представлява компанията Сезнам и господин Панчини, представител на YouTube и Google. Заповядайте сега тук на подиума. Господин Фейкс, имате думата. Okay. Thank you, Speaker. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за тази възможност да чуете моето мнение по препоръките на комисията и как те се вписват в собствените ми е опит. Аз се казвам Майкъл Фейкс, представям една малка или средна платформа от Чешката република, Казва се Сезнам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 но все пак имаме огромен опит с борбата с незаконно съдържание онлайн, така че надявам се мой опит да е, ви е полезен. Не съм юрист, аз съм по-скоро бизнесмен. Започнах тази компания като IT специалист 2002. Постепенно се качих по стълбицата. Е, имам значителен опит с разрастване компании, които от 50 е, работещи и десетки хиляди е, стигат до 50 хиляди е, служители и милиони потребители в Чехия и другаде. Така че моята гледна точка може би ще е малко различна от тези на, на говорилите в първия панел. От създаването на компанията Работата с незаконно съдържание беше една от задължителните ни задачи, не поради някакъв административни задължение или регламент, просто защото трябваше да се справим с това. Защо? Нашите услуги трябваше да бъдат да изглеждат добре в очите на клиентите ни и потребителите ни, защото това щеше да ни помогне да оцелеем в конкурентната среда. Предполагам, че това е мотивацията и на всяка друга фирма. Всеки е, си мисли за това как е, изглежда, как се възприема неговата е, компания, какъв е имиджа. Видяхме случая с Фейсбук. Разбирам, че комисията държи и проявява особен интерес е, в премахване на незаконно съдържание, но аз не споделям съвсем тази позиция. Ще обясня защо. Първо, да видим, да прилагаме на практика това, което, с което разполагаме. Когато говорим за генериране съдържание, винаги призвавам към по-добро спазване на съществуващи правила и национален, и в международен план. Е, нашите органи трябва да посочват нарушителите и тяхно задължение да ги наказват. Но европейската позиция е, сякаш върви в друга посока да наказваме платформите, защото това е по-лесно, отколкото е, реалните нарушители. Борбата с тероризма, например, това е засегна, отразено в националното европейско законодателство вече. Така че според мен да прилагаме на практика правилата, които съществуват, е по-важно, отколкото да е, размахваме пръст пред е, онлайн службите и да им казваме как да е, работят с е, незаконното съдържание. Ние е, не споделям ентусиазма на комисията за автоматизираните решения при издирване и заличаване на съдържание е, тази, е, този интелект все още не е на нивото да прави разлика между законно и незаконно съдържание, което може да бъде видеоматериал е, или текстов материал. Човек го прави много по- точно, въпреки че има и човешка грешка, разбира се, няма 100% гаранция, ако е, че това стрикно ще се спазва, ако вашето дружество обслужва десетки хиляди, е, милиони всъщност на пазара. Трябва да имаме съответния опит, е, изискването да се предотврати качването априори на съдържание трябва да бъде едно от нашите главни усилия. И това се свързва с нещо, което, за което стана дума връзката с директивата за авторското право. Друго, времето. Един час е недостатъчен. Разбирам мотивацията на комисията. Сва... Качването на съдържание става видимо няколко часа след като е качено. Но за да реагираме бързо, е, трябва да работим денонощно. Уведомленията не винаги отговарят на официалните процедури и не са достатъчно ясни за нас какво изискват като действие. Това ще изисква назначаването на специални администратори за този проблем, за, за тази цел, което ще е проблем за малките дружества с малък, малък ограничен брой персонал. Друго не ни е, превръщате в е, големия брат в очите на нашите потребители. Когато се улови проблематично съдържание, потребителите е, някакси добиват усещането, че непрекъснато ги наблюдаваме. И това се прехвърля в други услуги, които предоставяме, например имейл, електронната почта, където доверието от решаващо значение. Аз не съм за това да се публикуват е, доклади за прозрачност, което се е, очаква от нас. Официалните е, публикации относно нотифика... уведомление за незаконно съдържание и така нататък, както е формулата в препоръката. Това е допълнително административно бреме и не виждам по какъв начин то ще помогне в борбата с незаконно съдържание онлайн. Ние отговаряме за това да изграждаме доверие в себе си, защото е, това е наш е, бизнес, разбира се. Имахме много е, лош опит, е, например, с. Е, о, с надежните източници на сигнали. Оказа се, че това не е най-добрият начин да работим. Има много други начини за една компания. Да помогне, помагане на, на враговете. Това е друг аспект. Според мен, това може да функционира само на добро на база. Споделяне на опит, умения, най-добри практики не може да се налага отгоре. Когато една компания говори за собствената си информационно-технологична е, експертиза, е, това се разглежда в същия контекст. Нас ни личният ми опит, не само от е, Чехия, е, че една малка фирма трябва да създаде инструменти и процедури, тъй като онлайн услугите стават все по-популярни и изискванията са, е, се увеличават. Това е факт. Е, и не само поради регулирането, а е поради саморегулацията. Защото тук нещата опират до основния ни бизнес, а не дискусия с органите. Така че наше решение как е, по оптимален начин да решаваме, да, да се справяме с е, уведомленията и съобщенията, които е, получаваме. Процедурите за които става дума в регламента, вече съществуват. Те бяха нужни и в миналото. Инструменти за отчетност към обществените органи съществуват. Те са не бяха, тяхната потребност е, бе е, схваната още е, в миналото. Това е така са моите тези си. Очаквам въпроси. Благодаря. Сега има думата господин Панчини, който е директор от политически и правителствени отношения в Google. Благодаря. Няколко диапозитива и Искам да представя становището на една компания, която е дълбоко убедена в яснотата на правилата, в необходимостта те да се прилагат и отговорността за всичко това. Нека да започнем с информация за YouTube. Това е една невероятна платформа за а, за всички, които я ползват. Вярваме в четирте свободи. Свободата на изразяване, свободата на възможностите, свободата на съпричастността и свободата на информацията. И за да бъде предоставено съдържание, ние се е, придържаме към тях. Това е, е свободата на изразяване, всеки да качва каквото и е, иска да сподели с останалите, да му бъде дадена възможност да се почувства да почувства своята принадлежност към определена общност и да има информация. Всичко това е, е отразено в нашия подход към е, тези повече от 400 часа е, съдържания, които се качват всяка минута. Тази статистика беше посочена и трябва да се потърси равновесието между този обем информация и спазването на правилата и изпълнението на задълженията. Преди всичко, имаме ясна политика. Тя не допуска вредоносно поведение. Като изцяло зачитаме националното законодателство в страните, в е, които работим става дума не само за фирмена политика, но става дума и за национално законодателство. Тук подхода ни е съвършено ясен. Как постигаме това равновесие? В тези над 400 часа, които всяка минута се качват в YouTube. Имаме два канала. Единият е сигнализирането от потребителите. Всеки потребител може да подаде сигнал за съдържание в YouTube, което според него не отговаря на нашите изисквания, на нашите правила. Ние работим денонощно, без е, почивен ден, но има възможност за отстраняване на съдържание, което се преценява като незаконно всеки е, съдебен орган е, в националната система може да го използва. Пак казвам, в съответствие с е, действащото законодателство. Малко да отстъпим назад и да направим преглед на сигналите, които получаваме. Кои са основните стълбове, на които се опираме в нашите платформи, за да сме сигурни, че получаваме качествени и надежни сигнали – всеки потребител може да подаде всякакъв сигнал. Това е отправната ни точка и същевременно ние а, е, м, разчитаме а, е, на доверени източници на сигнали. Кои са те? Това са а, е, правозащитни неправителствени организации, които са а, международно известни, които имат голям опит и могат да се справят по-добре с а, преценката на съдържанието. Те ни изпращат а, искания за а, е, отстраняване на съдържание, ние преглеждаме тези е, искания и е, на основата на определените критерии предприемаме действия. По наши данни, качеството на исканията за отстраняване от доверените източници е много високо, а и от сътрудничеството с тях ние научаваме много. Не само получаваме от тях искания за отстраняване, но и обсъждаме политиката, различните начини за действие в отделни държави и това ни помага да работим по-добре. Да обърнем внимание на два конкретни вида незаконно съдържание – Както казах, въпроса трябва да се гледа не само хоризонтално, но и вертикално. Авторското право. Прилагаме а, е, много доброволни а, е, мерки и в областта на авторското право ние прилагаме най-добрата практика. Имаме а, е, средство, наричаме го Content ID, т.е. самоличност на съдържанието, за да бъдат спазени авторските права на творците. Разработката на това средство ни струваше 100 милиона долара, но това е сума, която все пак е съизмерима с вредата, която се нарася. И тук ние работим съвместно с носителите на авторски права можем да ползваме каталозите на защитените произведения, за да можем да разпознаем това съдържание, което се качва от потребители и да вземем правилното крайно решение. Когато намерим съответствие между посоченото в каталога и каченото при нас съдържание може да се устойности съдържанието в смисъл на това да се устойности вредата, която се нанася на носителя на авторското право. Можем да проследим да бъде платен съответният да бъде платено на съответния носител на правата или да се блокира съдържание. Във е, е, всеки случай, е, тъй като става дума за обещетяване на носителя, понякога те са съгласни да се да се заплати, да се получат реалните постъпления, а не просто да, и не само да се блокира съдържанието. Една друга тема, която предизвиква много голяма загриженост е теористичното съдържание. Тук имаме много големи разлики с авторското съдържание. Контекста няма отношение към авторското съдържание, за разлика от терористичното съдържание. Контекстът е на първо място – Имам предвид контекста, в който се качва на платформата определеното съдържание. Ние смятаме, че ни трябва едно съчетание от компютърни и човешки кап, капацитет, за да се справим с този проблем. На основата на нашия опит ние ползваме полките от 2 милиона видеоматериали, които ръчно бяха прегледани от нашия екип, за да се зададе схемата за обучаването на машините за по-нататъчното автоматично пресяване. Фактически, когато постъпи заявление или искане за отстраняване на съдържание. Много често този сигнал идва по линия на автоматичното засичане, но за да се вземе решение за премахване на съдържание, винаги се намесва човешкия фактор. Решението се взема от хора. Е, много положителни са оценките на ефективността между юни и декември бяха отстранени около 160 хиляди видеоматериала и те бяха пресети много по-прецизно, именно поради тази двустепенна схема на действие но ние а, изключително много а, разчитаме и на взаимодействие в по-широк контекст, а, примерно глобалния а, интернет форум за борба с тероризма. Малки и големи а, а, компании участват там, за да се води по-успешна борба срещу а, това явление. Сътрудничим с а, Европол. Е, събираме база данни с съдържание от различни източници и е, се е, стремим да видим дали има съвпадения е, с съдържание, което сваляме. И се оказва, че в 80 000 случая имаме съвпадение между подадения сигнал от Европол и съдържание, което сме свалили по друга линия. В заключение трябва да кажа, че проблема е много сложен, няма универсално, еднозначно решение. Както казах, подходът има най-голямо значение. Трябва да държим сметка за евентуалните неблагоприятни последици от свалянето на съдържание. Затова е, смятам, че трябва да има възможност всеки, чието е, съдържание е свалено, да има възможност отново да поиска то да бъде качено, като докаже, че то отговаря на, на условията. Важна е и прозрачността. Кугъл представи своя доклад за прозрачността и ние също настояваме за повече информация, за да можем да вземем по-осведомено решение за незаконното съдържание. Благодаря. Uh, Благодаря. Преди да дам думата на нашите депутати, ще дам думата на представителите на Европейската комисия господин Штен, който е началник звено електронна търговия и онлайн платформи. Yeah, thank you very much and good morning everybody. Благодаря, добър ден на всички. Много благодаря на вашата комисия за организиране на това изслушване толкова на време за нас. Благодаря на нашите гости за много високото качество на техните изказвания. Те показаха колко важна е темата, колко чувствителна, колко сложна и колко трудна. Предизвикателствата са за всички политици, включително и за нас. Говори се тук за целите, които трябва да се преследват. Те са точно и нашите цели. Това, те бяха очертани от госпожа Келер за запазване на законното съдържание и отстраняване на незаконното съдържание. Както коментира и нашата председателка, много важно е да не натварваме с допълнителни тежести бизнеса, особено малките и средни предприятия. Имаме много съществени постижения и до този момент нашите препоръки, е, които бяха публикувани, е, съдържат именно е, целите, които се коментират и днес. Госпожа Макни коментира, че няма достатъчно статистика и данни. Нашата дирекция се опитва да запълни точно тези празнини. Говориме и с платформите, излизаме с предпоръки да споделят те своите данни, за да сме наясно и с мащаба на проблема. Според нас така проблема за управлението трябва да реши и въпроса каква е ролята на отделните нива, на платформите, на националните държави и така нататък. Необходимо е да има мониторинг, необходимо е да има и информация, защото в противен случай решенията ще са взети на базата на недостатъчно данни. Госпожа Ангелопо също коментира много важна цел, именно да има баланс между опазване на човешките права на правата за интелектуална собственост и борба с незаконното съдържание. Действително, тук въпросът е да се спазват основните права, да се реши въпроса кой какво трябва да прави, а, също дали да са проактивни мерките или само предписателни. При... Говореше се, че е, ние използваме съответни мерки в нашите препоръки, но всъщност само предлагаме те да бъдат използвани, те не са законово задължителни. Тук много интересно бе иллюстрацията на господин Алан за това, кои кое е, съдържание може еднозначно да бъде определено като вредно и незаконно както бе даден примера с детската порнография. Действително, според нас, вертикалният подход е много важен. Има общи черти, има нужда от прозрачност, но решенията трябва да бъдат пригодени за конкретните видове съдържания, защото те са много различни. Въпроса за автоматизираните инструменти, алгоритмите – не искам да опростявам. Дебата е много важен. Господин Панчини коментира нещо, което е важно, а именно, че е необходимо да има и преглед от страна на хора, но трябва да има и автоматизация, просто защото явлението е от огромен мащаб акцентира се колко часа съдържание се качва всяка минута само на една платформа. Абсурдно е, е човешки фактор да проследява всичко това без помощта на машина. Освен това, по отношение на дебата за управление, ако е, хиляди е, наблюдават какво се случва по интернет. Можете ли да си представите какво ще се случи след това, колко ще са съдебните процеси? По отношение на анимационните герои, злопотребата с тях, какво прави комисията, ние предприемаме един двупосочен подход, т.е. да има механизъм за сигнализиране, но също така и превентивни мерки, които да помагат на хората да си вършат работата така, както се предполага по закон. Говори се тук и за така надежните подаващи сигнали – има. Това не е единственото и най-добро решение. Много важно е, е да, се, е, да има възможност да се удостоверява, че тези лица е, заслужават постоянно доверие. Не може да се очаква обаче те да взимат всички решения. Не може и също така абсолютно да се приема факта, че щом веднъж сте решили, че това лице заслужава доверие, то ще бъде така завинаги. Факт е, че е, твърде е сложен въпрос. Твърде много и преценки трябва да се правят те често могат да бъдат и субективни, е, кое видео или колко видеа трябва да се махнат. За това е, ние трябва е, взаимно, съвместно да се опитваме да търсим най-добрите решения. Благодаря. Госпожа Реда има думата сега. Благодаря. Много, много е, полезна от към информация всичко, което чух сега. Ние ще гласуваме по член 13 за филтрите за качване на съдържание утре в Комисията по правни въпроси. По оценката на комисията там е, се целят е, да се регламентира дейността на големи платформи като YouTube и Facebook и също така да се предпазят притежателите на права, на авторски права, особено в музикалния бранш. YouTube и Facebook се оказват цели на тази на това предложение според комисията, но сега чуваме, че и научните среди, и малките и средни предприятия експертите не са убедени точно в това. Тоест ми е много интересно дали законодателното предложение ще постигне целите си, дали ще дали няма да засили дисбаланса в пазара на защитени произведения. Благодаря. Още някой има ли желание да се изкаже? Абсолютно съм съгласна с е, колежката. Три е, области, примерно, има за незаконно съдържание. И тук трябва да говорим и за иновации. Сега, в, е, когато говорим за цифров пазар, ние имаме своите отговорности за него ние създаваме съответно законодателство и въпросът е то да не е, причинява щети на една област, която има огромен потенциал за растеж. От една страна се опитваме да се борим с незаконното съдържание, но тъй като има дисбаланси, може би ще постигнем точно обратното на това, което искаме – а това не е ни добър сигнал за нашия електорат. Ние имаме за цел да регулираме нещо и е много важно да не правим грешки. Много се радвам, че вие сте тук. Така, извинявам се, че няма повече колеги в залата, особено членове от комисията по правни въпроси, защото вие предоставяте експертно мнение благодаря ви за отделеното време, за това, че направихте необходимото да чуем гласа ви. Утре ще гласуваме и ако гласуването е, тръгне в посока, в която предполагаме, че ще тръгне, ние гласувахме против член 13, ще направим максималното, което по наше мнение е необходимо. Отново, благодарности за вашето време, което ни беше много полезно. Сега ще поканя двамата оратора, ако имат някакъв коментар по казаното до тук. Да, благодаря. По въпроса за автоматизираните средства за филтриране на съдържание. Съгласен съм с казаното тук. Малките и средни компании, като се знам, определено не разполагат с инструментите необходими, за да има 100% гаранция, че е, нашите технически средства могат да блокират успешно е, качено съдържание, съдържание, което се качва ежедневно или ежеминутно. Напълно съм съгласен с това, че може би в бъдеще, за съжаление, е, според мен, ще се налага да изнасяме услугите от, е, към крупните компании, водещите 10 гиганта, които разполагат с тези средства и инструменти, тази тенденция се очертава, но аз определено, на мен определено не ми харесва. Благодаря за въпросите и коментарите по моята презентация. Няколко неща. Първо по идентифициране съдържанието. това означава да се предостави търговски инструмент, като да кажем е, някаква спогодба е, да се съдърж... да се ползва в това съдържание, от друга страна да се инкасира по-добре. Това не е модел, който е приложим за всякакви законодателства или за всички. И според нас по конкретните въпроси и проблеми, които е, ни занимават в YouTube, това беше средство, инструмент, което така е в, е, по посока на желанието, искането на е, собствените на права. По дискусията за терористично съдържание – Вземам повод от господин Штек за споделената отговорност. Чрез глобалния интернет форум целта ни е да работим с останалите в тази сфера, за да намираме възможни е, решения, поносими решения за всички. Търсим така наречено, колкото до златното правило за един час, не смятам един час за сваляне съдържание – е изключително контрапродуктивно, защото то ни пречи да работим заедно, да търсим общи средства за борба с незаконно съдържание. Вместо това ни е, отвлича вниманието и го насочва само към скоростта. при бързане, може би, ще правим повече грешки и освен това всеки ще трябва да действа самостоятелно, вместо е, да си взаимодействаме. Благодаря много, председателка, на всички за това, че бяхте тук, че споделихте с нас своя опит и мисли. Това е една дискусия, която продължава. Това е само началото. Ще видим докъде ще стигнем. Мисля, че е сериозен проблем и предизвикателство за законотворците. Благодаря ви много за това, че ни помогнахте с своята аргументация и гледна точка. Благодаря и на Джулия. Благодаря на Европейската комисия за това, че направи първата стъпка. Сега топката е в нашето поле. Ще продължим. Благодаря на всички, че бяхте тук. Ще продължим да работим. Благодарим.